доклада на госпожа Рентке за равенството между половете и предоставянето на възможности за вземане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии. Давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги, скъпа госпожо комисар. Този доклад се занимава с два стереотипа. Първият е свързан с това, че цифровите технологии са свързани само с цифрово развитие. Това не е така. Цифровизацията ще преоформи нашето общество напълно. Цифровите политики са всъщност политики за обществото. И именно за това равенството между половете трябва да бъде в основата на тази дискусия. Втория стереотип е, че жените не проявяват интерес към цифровата революция. Трябва да ви кажа, че те са. Когато работех по доклада, говорех с много жени, които са активни в цифровия сектор и сама се убедих в това, че те се интересуват от цифровите технологии. Истината е, че те много често са изправени е, пред пречки в ИКТ технологиите. Затова трябва да има предварителни условия за жените, за да може те да овладеят тази арена. Тези глупави стереотипи е, не трябва да продължават да съществуват. Трябва да ги оспорим. Именно това правя с доклада. Доклада показва предизвикателствата, но дава също така и а, е, начини за тяхното преодоляване. Виждаме какъв е големия потенциал на цифровия свят, както за мъжете, така и за жените. Той ще се отрази на равенството между половете една а, българска жена, която много често е изправена пред а, а, тормоз когато използват тези технологии. Има пък и една ирландска майка, която изпитва проблеми с троловете във Фейсбук. Това са само няколко примера те показват, че се нуждаем от повече усилия, за да може образователният сектор да приобщава всички. Приканваме за повече финансиране на жените предприемачи. Изискваме по-добро сътрудничество между полицейските органи, за да се борим с онлайн турмоза в Европа. Виждаме, че необходимите инструменти са тук. Сега просто трябва да ги използваме. Госпожо Юрова, не само вие, но и цялата Европейска комисия трябва да подкрепят това начинание за бъдеще. Този доклад нямаше да бъде възможен, ако не бяхме получили подкрепата на много жени предприемачи, НПО и въобще много хора се включиха в неговото изготвяне. Аз работих по него, докладчиците в сянка и той се превърна в успех. Благодаря на всички ви за конструктивната работа. Смятам, че можем да изградим цифровизацията в Европейския съюз по начин, който да позволи да приобщим както мъжете, така и жените. Този тогава ще бъде изходна точка и се надявам, че утре ще получи подкрепа от мнозинството. Наистина се надявам, че ще ме подкрепите. Благодаря. Благодаря, госпожа Ренке. А сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа Кладини има думата. Благодаря, господин председател. Силна цифрова економика е от огромно значение за компетентност компетитивността, конкурентоспособността и развитие на економиката. И жените също. Необходимо е жените и момичетата да изучават ИКТ. Но в много държави членки, като че ли има много голяма разлика. Цифров, цифровият отрасъл е отрасъл, който може да даде устрем на економиката. Затова изучаването на ИКТ трябва да залегне в учебните програми още от самото начало, за да могат всички и жените и момичетата да участват в економическия живот. Те трябва да, уча, да участват в е, цифровите ино, иновативни технологии и е, да ги изучават и да ги създават. Жените и младите момичета трябва да могат да да участват в цифровата економика, като по този начин ще бъдат все повече овлач, овлаш, увластени и ще има по-малко разлики между половете. Господин... No está. No está el señor Blanco López. Señor Marías. Господин Мариас, благодаря ви, господин председател. Да се намаля неравенството между мъжете и жените в сектора на информатиката е положено от всякога. Само 9% от а, програмисти всъщност са програмистки в Европейския съюз. А, едва 19% от а, Предприятията в сектора на информационно-комуникационните е, технологии са, жен... се управляват от жени. И това показва сериозното неравенство, което продължава да съществува между жените и мъжете при достъпа до е, професионално развитие в е, сектора. Дискриминацията срещу жените е повсеместна в всички отрасли на економиката. А когато става дума за държава, тяско засегната от меморандума, като Гърция, положението на жените се оказва още по-тежко, тъй като те бяха още по-тежко засегнати. засегнати. Ето защо трябва да се предприемат мерки, за да се премахнат всички разлики, включително и по отношение за плащането между мъжете и жените. И дигитална доба danas svjedoči неравноправност. Благодаря ви. Много неравенства има и в цифровия свят. По времето на селскостопанската революция, по време на индустриалната революция, хората трябваше да бъдат силна. Тогава мъжете бяха основната движеща сила и тогава може би дискриминацията можеше да бъде оправдана, но не и в случая. Нуждаем се от система на мониторинг, която да ни позволява да следим как се развива обществото. Нуждаем се от качествена образователна система, така че момичетата да могат да вземат решение дали да продължат да се обучават в ИКТ сферата. Нуждаем се от примери за добри практики. Затова вярвам, че Нашия докладчик трябва да постави акцента върху добрите практики и върху примерите за жени, които могат да служат за модел на останалите. Благодаря, госпожа Аюто. Благодаря, господин председател. Благо... Бих искала да благодаря на нашия докладчик за отличната работа. Работихме в отлично сътрудничество и в текста са залегнали основните е, основните ценности на нашия Европейски съюз са пряка демокрация, е, пряко участие и по-активно участие на жените в публичния живот, в политиката и широк, безплатен широколентов интернет на навсякъде. Защо тогава някои искат разделно гласуване по тези три пункта. Какво толкова страшно има в това? Защо някои е, политически е, групи се противопоставят на прякото гласуване за достъп до интернет? В крайна сметка, мисля, че днес имаме възможност новите технологии да въоръжат жените е, за а, участие в економическия живот. Господин Корвин Мик. Представете си как можем сериозно да говорим за дискриминация срещу жените в цифровата ера. Жените играят само три гейма при тениса, например, всички го знаем. единственото възможно решение е жените да бъдат до 7, а не до 9. Така ще им бъде по-лесно. Благодаря ви. Лепа за беседо. Малце болj resno kot moj kolega пред. Аз ще бъда малко по-сериозна от колегата, който се изказа преди мен. Няма да обръщам внимание на това, което чух преди малко, защото това беше абсолютно неуместно. Нека да бъдем по-сериозни. Прекалено малко жени работят в ИКТ сектора. Въпреки напредъка, все още има недостатъчно жени в тази сфера. Очаква се този сектор да предоставя все повече и повече възможности. А за да може и жените да се възползват от тях, ще трябва да насърчим предприятията да наемат повече жени. Умните работодатели разбират, че трябва да намерят баланс между половете. Това допринася за увеличаването на печалбите им. Сигурна съм, че ще имаме повече равенство в това отношение. Like all... Бих искал да благодаря на всички колеги за този прекрасен доклад и по-специално докладчика, с която имахме отлични отношения. Дигиталните, цифровите технологии ще продължат да променят нашето общество но и неравнопоставеността между половете е, се от... присъства и в този отрасъл и трябва да бъде примахнат. Все повече жени и момичета трябва да участват и работят в този сектор, за да се постигне малко по-голямо равноправие. Все повече жени и момичета трябва да учат точни науки, за, за, за, за, за, Необходимо е да има по-добри връзки между научния сектор и хуманитарния сектор, за да може да има наистина една жизненоспособна синергия, синергия която да е, бъде двигател за економиката. Благодаря ви, господин председател. Радвам се на този дебат, който говорим за властяването на жените в цифровата ерия. И съм съгласна с доклада на колегата. Аз лично съм работила в сектора на ИТ и се притеснявам колко малко, колко много жени всъщност работят в администрацията в сектора на ИТ. И а, това е проблем, който трябва да разрешим от най- възможно най-ранен на най-ранен етап още в училище трябва да насърчаваме момичетата да се занимават с точни науки и да се интересуват от информатика. На второ място разговарях с две млади жени предприемачи в областта на ИТ, които решиха да напуснат Европейския съюз и да заминат Съединените щати, защото според тях там са възможностите. А е много важно да не губим подобни таланти в Европа. Трябва да вземем жените предприемачи в е, областта на сигурността също толкова сериозно, колкото взимаме мъжете. Благодаря ви, да има госпожа комисаря. Почитаеми депутати, за мен е удоволствие да обсъдя с вас днес тази важна тема равенството между половете и предоставянето на възможности за жените в ерата на цифровите технологии. Факта, е, че жените са недостатъчно представени в ИКТ сектора е ключово предизвикателство, с което трябва да се справим. Доклада на госпожа Рентке в голяма степен води до повишаването на осведомеността относно това предизвикателство. В него се очертават и препоръки, които имат за цел да увеличат ръководните длъжности на жените в цифровия сектор. Трябва да се сложи край на това неравенство между половете в сектора. За това е необходимо да благодаря на докладчика за отличния доклад. Европейската комисия се ангажира да предприеме допълнителни стъпки в това отношение, нещо, което е очертано в стратегията за равенство между половете. Предвиждат се многостранни партньорства с цел увеличаване на ИКТ уменията. Жените не са изключени от тази стратегия. Ще бъдат предприяти допълнителни мерки, за да може да се увеличат и къде уменията на момичетата и на жените, за да може те да имат по-големи шансове за заетост в сектора. Момичетата и жените трябва да получат такъв достъп. ИКТ сектора нараства непрекъснато и води до 120 000 нови работни места годишно. С оглед на добрата заетост и доброто възнаграждение в сектора, наистина не се иска повече жени да могат да се възползват от тази възможност. Активни те жени в сектора обикновенно са и по-гъвкави и по-трудно стигат до безработица. Трябва да се увеличи представянето на жените в сектора. Ние направихме проучване в това отношение. Открихме, че ако има повече жени в сектора, ще се увеличи с 9 милиона брутния вътрешен продукт на Европа. Жените, които работят в сектора, работят и сините печелят а, с 9% повече, отколкото жените, които работят в други сфери. За да се увеличат възможностите на жените в цифровата ера е от изключително важно значение – да се справим с това неравенство. Към момента едва 900 500 жени работят в сектора. Едва 29 на 1000 завършващи жени днес завършват предмет, който е свързан по един или друг начин с цифровизацията. Комисията е предприела няколко инициативи с оглед да се увеличи броя на жените в ИКТ сферата. Така, например, Европейската мрежа на жени предприемачи е първата мрежа, партньорска мрежа, която оказва подкрепа на жените, за да може те да създадат своите мрежови предприятия. Изграждат се връзки между жените, инвеститорите и предприятията. Единият цифров пазар представлява добра възможност за жените. Нуждаем се обаче от по-голяма степен на ангажираност от страна на бизнеса. Трябва да имаме и по-целенасочени програми, така че жените да бъдат привлечени в ИКТ сектора. Нуждаем се от повече а, инициативи. 2015 година имаше специална инициатива в това отношение. Мъжете също трябва да бъдат приобщени в дискусията за равенството между половете. Ако се справим с тези стереотипи, сигурна съм, ще се стигне до създаването на равни възможности в сектора и по този начин ще привлечем повече жени. Както е подчертано в доклада, увеличаващата се цифровизация на обществото също представлява заплаха за равенството на половете. Кибер, турмоза, сексистските форуми, това са все опасности. Агенцията за основните права наблюдава това, което се случва. Една на 10 жени е била обект на сексуален тормоз онлайн. Кибернасилието е част от неравенството между половете. Европейския съюз ще се бори с това насилие. Нещо, което е разписано в много от стратегическите документи. Европейската комисия направи предложение Европейския съюз да се присъедини към конвенцията от Истанбул на съвета на Европа. Предвиждат се разпоредби, свързани с предоставяне на повече информация, за да може да се справим с това явление на турмоз онлайн. Отлични препоръки има в доклада. Много предизвикателства стоят пред нас. Нека да се възползваме от новите възможности, за да може да областим жените в тази цифрова ера. Очаквам да посрещнем тези предизвикателства заедно, за да се справим с стереотипите, да използваме новациите като двигател към равенството между полите. Благодаря много, госпожо комисар. С това приключваме дебата.